Имаме 6 резолюции. Приключваме дебата. Гласуването ще е след дебатите. Следващата точка се нарича преследване на мисиомани от общността Рохингия в Бирма. Господин Танък за една минута и половина. Господин председател, през изминалите две години Бирма представител. toukokuussa tapahtuneen välikohtauksen jälkeen väkivalta. След инцидентите през май отново имаше сблъсъци е, между буддийското младсинство и е, е, мнозинство и мюсюлманското младсинство в е, северния щат Ракхайн. През март 2011 година новото правителство предприе многобройни стъпки за разширяване на гражданските свободи, но ето, че сега отново се изостря конфликта, който всъщност датира от векове. Има убити. Не, има малтретирани хора, има преследвани хора. Би трябвало да призовем е, всички е, наши партньори в е, Бирма да спазват е, гражданските свободи, правата на човека. Това не е, е политическо искане. Трябва да напомним и да настояваме за спазване на международно-правните правила. Госпожа Бержия е следващия турен. Благодаря, господин председател. От 2011 година насам бирманските власти демонстрират желание за демократизация на своята политика. Постепенно се въвежда нещо подобно в страната, само че от 2011 година не намалява насилието и положението на общността Рохингия не се е подобрил. Президента заяви, че единственият начин да се прекрати насилието е да се изгонят от страната тези хора. От месец август три благотворителни организации, които се опитват да помогнат на това малцинство, е, също са изгонени. Международната общност изглежда е сляпа. Тя подписва търговски споразумения и продължава да вдига санкциите, макар че злоупотребите продължават. Благодаря, госпожа Есая, за една минута. Комисари, муслими Rohingya... съзнанието на общността рохингя Уважаеми колеги, правителството на Миянмар е, започна да развива една е, нова система на отвореност, е, освободи политическите затворници, започна преговори за примирие с почти всички етнически групи. И точно за това е много ужасяващо. Това, че се засилва дискриминацията срещу е, общността Рохингия. Е, има вътрешно разселени, има убити хора, има ранени хора. Дори бе обявено извънредно положение. Ние е, обсъждахме през тази седмица многократно тези въпроси и е, нашите основни искания са записани в резолюцията. Трябва да се извлекат полуките, трябва е, да, много настойчиво да искаме а, е, край на дискриминацията. Всички политически сили в Миянмар трябва да намерят а, е, по пътя на диалога решение. Така че общността на Рохингия да получи гражданство. Необходими са съответните рамкови условия. Естествено, че е, гражданството е нещо много важно, за да могат е, всички да живеят е, в една мултикултурна държава и да се ползват от е, едни и същи права и основни свободи. Е, правителството би трябвало да бъде особено активно в тази посока и ние ще му помагаме. Благодаря ви е, много и ще ви помоля да спазвате регламента стриктно. Фиона Хол. Господин председател, има сериозни предизвикателства в Бирма, макар че през 2011 година имаше положително политическо развитие. Твърде рано обаче да се поздравяваме, особено като се има предвид е, онова, което се случва. Президента на Бирма не трябва да защитава човешките права така, както му е угодно. През Европа преди години станахме свидетели на кошмара на етническото прочистване в бивша Югославия. Факта, е, че Бирма е на хиляди километри от тук не означава, че трябва да позволяваме да има етническо прочистване в западна Бирма. Общността Рохингия е основно мюсюлманска и ако ги подкрепим, ще изпратим послание, че Европейския съюз е справедлив. Скоро ще има предложение пред парламента за търговски преференции във връзка с Бирма. Надявам се, че ще използваме тази възможност и ще подчертаем, че всички хора на Бирма имат право на човешки права, независимо от техния етнически происход и вероисповедание. Благодаря от името на НП господин Шогор за една минута. morderstwa dokonane na młodej buddystce z prowincji Arakan w Birmie 28 maja wywołało... Благодаря, господин председател. Изнасилването на една млада жена, будистка, предизвика вълна от насилие между религиозните и е, етническите общности. Така че президентът е, обяви извънредно положение в цялата страна. Силите на реда или наблюдаваха пасивно какво става, е, или просто е, съзнателно не желаяха да се намесват в конфликта, но факт е, че е, стотици хора пострадаха при тези сблъсъци. А всеки гражданин е, и включително и този, който е, не се ползва с правото на гражданство, би трябвало да има правото да живее свободно и да има е, своите права и свободи. Госпожа Йетен Маки, господин председател, благодаря. Общността Рухингия е една от най-изложените е, в най-тежко положение. И макар, че положението в Бирма се подобрява в последните години, положението на тази общност се влушава. Онова, което ме удивлява в настоящото положение е, че Ам Сан Сучи, толкова известната буркиня, активистка за човешки права, мълчи по този въпрос. Това е нейната страна. Става въпрос за нарушаване на човешки права в Бирма. И бихме могли да очакваме тя да поиска да каже нещо по този въпрос, за да подобри положението. Ан Сан Сучи получи награда за мир и може да каже нещо по този въпрос, а Европейския съюз трябва да направи всичко, което е по силите му. От името на ЕКАРА господин Бялан. Wprawdzie rząd Birmy podjął в ostatnich latach szereg działań w zakresie rozszerzenia swobód obywatelskich, doprowadzając choćby do uwolnienia więźniów. debaty publicznej wraca sprawa łamania praw człowieka w Birmie. Благодаря, господин председател. Въпросът е, за нарушенията на правата на човека е, в Бирма е, ни връщат и назад. Това не е нов проблем в дневния ред на международната общност. Много често се казва, че това е международен проблем и би трябвало да се реши на международно равнище. Става дума за младсинство, което живее в северната част на Бирма, но за голяма общност става дума. Около 300 000 души е, изселени е, принудително. Е, те отиват и търсят помощ в Бангладеш, но се оказва, че и от Бангладеш отново ги връщат в е, Миянмар, Бирма. Така че е, насилието, е, нарушаването на правата на човека, е, демонстрацията на безпредседентна дискриминация на една голяма етническа общност и религиозна общност се нуждае наистина от намеса на международно равнище. Господин Кресо е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Госпожа Крето е ораторът. Да, е, етническа общност е подложена на дискриминация посланникът на САЩ междувременно пък в Йемен е убит. Три члена на общността Рохинга са убити и а, преследваните и разсел, разселваните стават все повече. Ние трябва да настоим пред правителството на Бирма да е, намали напрежението и да предприеме необходимите мерки. Господин Карим. Благодаря, господин председател. Очевидно, ставаме свидетели на шокиращи събития. Насилието срещу мисюманите Рохингия през последните месеци води до реакция. Има обаче една тотална липса на реакция и това ме удивлява. Онова лице, в което вярвахме толкова много, Ан Сан Сучи, нашата сграда в Брюксел, беше украсена с нейната снимка. това лице е напълно мълчаливо, нищо не казва. Тишина от нея. А населението е избивано, изнасилвано и така нататък. Искаме да има спиране на насилието, връщане на хората към техните е, родни места, връщане на техната собственост. Президентът Тейн Сейн трябва да получи това послание, той трябва да даде националност на тези хора, гражданство и да зачита техните човешки права. Благодаря. Сега спонтанни изказвания. Госпожа Кристина Ойланд. Благодаря, господин my colleague Lochbiller. Ще подчертая това, което каза колежката Рахбилер. В никакъв случай е, не бива е, да изоставяме жертвите и е, би трябвало да подкрепим всички от тези хора, които са дискриминирани. Е, в едно плуралистично общество всяка религиозна общност е, има и етническа общност има същите права, както и, мълцинство, е, и мнозинството. И това се отнася до мусулманската общност е, в Рахин. На всяка цена правителството трябва да предприеме е, мерки, за да се спре е, с е, преследването, с разселването, с арестите и да се осигури достъп на хуманитарните неправителствени организации, както и за хуманитарна помощ в полза на населението в тези региони. Позволете ми сега да дам думата на госпожа Василио от името на комисията. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Насилието, което избухна миналия май между будисти и мисулмани, беше трагедия. Погинаха хора, бяха разрушени религиозни, свещени места, училища. 100 000 души бяха разселени. Тези събития са още по-разочароващи, като се имат предвид събитията в Бирма през последните години. Освен това, стана ясно в какво тежко положение са мисиоманите от общността Рохингия. Имаме връщане към времената на колонизацията. В продължение на много години Европейския съюз подкрепя тези мюсюлмани в северната част на страната. От 2007 година са изразходени около 24 милиона евро за подкрепа на това население. В своите заключения през април външните министри на Европейския съюз припомняха необходимостта да се поясни правното положение на тази общност. Съответно, от името на госпожа Аштън, Приветствам искането и желанието да се чуе гласа на международната общност. Това беше заявено от виш представител на Бирма. Бяха поканени в страната на в страната, в Бирма високопоставени представители от целия свят, които да обсъдят положението. Това ще стане по-късно през този месец. В а, текущите контакти с правителството, върховният представител в областта, на, в областта на външната политика дава следните послание. На първо място очакваме Миямар да спазва международните стандарти по отношение на гражданството, човешките права и третирането на задържаните лица. На второ място достъпа до хуманитарна помощ трябва да се подобри, особено в северната част на Рахинга, където доставките са спрени поради насилието. Около 60 000 души все още са във временни лагери. Както стана ясно от Яко, Европейския съюз е готов да помогне на всички, които са засегнати от насилието. Правителството позволява официални визити от международната общност, включително и от ЕС в Рахина. Целта е да се установят фактите и да се види какви са предизвикателствата може да се направи още повече, за да се справим с негативната настройка на обществото. Например, по отношение на достъпа до местни и обществени медии. Правителството казва, че решението трябва да се намери в рамките на Миянмар. Двете общности трябва да научат как може да съществуват съвместно. Президента е създал една независима комисия за разследване на инцидента, като целта е да се предложат средносрочни и дългосрочни решения. Това е стъпка в правилната посока. Комисията очаква доклад през 2012 година. Да се надяваме, че той ще бъде оповестен публично. Трябва да се намери трайно решение на конфликта. Трябва да се намерят начини за реинтеграция и на двете общности. Правителството трябва да говори с представители на гражданското общество и да хвърли мост между общностите, за да може да има една обща миянмарска идентичност. Като се има предвид колко много са тези мюсулмани рухингия в Бангладеш, надяваме се, че Двете правителства скоро ще започнат да разговарят относно това как да се постигне напредък. Благодаря. Ben hat állásfoglalásra irányuló indítványt